Sorry, please, can you take... Sorry, we need silence. Ако обичате, запазете тишина и заемете местата си да започваме. Ще продължа на италиански. Моля, заемете местата си, да започнем. Започваме. Добре дошли всички на това заседание. Чака ни интересна сутрин. Имаме интерес, много важно гласуване по цифровия единен пазар. Много добра работа е свършена в това отношение, така че съм, се радвам, че ще можем да гласуваме по доклада. Много важен е във връзка с новата стратегия по цифровия единен пазар, както знаете. Много комисии участват в тази работа, нашата има централна функция в е, цялото досие. Важно е, защото по, на по-късен етап ще бъде представено едно интересно проучване в тази връзка. Ако не възразявате по дневния ред, е, виждате е, протоколите от заседанието на 15 октомври. Ако нямате възражение, приема се режима на превод италиански, немски, френски, български, словенски, гръцки, датски, словашки, малтийски, румънски, полски и така нататък. Както обичайно ще бъде предавано по интернет заседанието съобщенията. Няколко важни неща имам да споделя с вас. Първо, господин Таяни е, е, има важно съобщение във връзка с, е, с големия фестивал на европейско кино Лукс. Голямо важно културно събитие, Вчера за пръв път проведахме едно важно мероприятие. Два от трите представени филма бяха представени едновременно в сградата на парламента. В едното тук, другото в Бозар. Беше, залите бяха пълни, нямаше нито едно празно място. Единия филм се казваше другия Медитерениен. Наистина, това беше едно действително европейско събитие. Да напомня за, за наградата. До 30 ноември можете да гласувате. Не чакайте до последния момент, защото печелившия ще бъде обявен тук в е, Европейския парламент. Получаваме всичката информация във връзка с представенията, на, с прожекциите на тези филми. От моята страна има три финалиста. Три филма стигнаха до финалите. С други думи, цялата тази инициатива е много интересна обявата на, на обявяването на, на граденията ще стане на, в Страсбург на пленарно заседание. Господин Шулц ще обяви трите финалисти, тримата финалисти. Тези награди ще бъдат, тези филми ще бъдат преведени на множество езици, така че всеки ще има достъп до тях, е, участвайте с други думи, за да рекламираме европейското кино. На 3 декември получихме потвърждение от Междупарламентарната съвет ще има среща на Европейския парламент, нашата комисия с 28 национални парламента, всички депутати ще бъдат представени. Мисля, че сме намерили добър баланс по въпроса с образованието и младеща. И за пръв път имаме потвърждение от страна на съвета, комисаря Новачич ще присъства. Въпросът е, че той е, няма да говори само за младите хора, ще говори, ще се обърне към тях. Младежкият форум ще бъде представен. Ще присъства по един е, младеж, представител на младежкия форум в е, отделните панели от националните парламенти. Представихме, е, поканихме и представител на Европейския парламент да ни говори за инвестициите в сферата на образованието и културата. Надявам се, че това ще се окаже една полезна инициатива, така че ще помоля и е, членовете и заместниците да участват. Ще бъде и приятно, пък и ще бъде една уникална възможност за члените на националните парламенти да участват в е, дискусии по тези теми, които са от е, такова значение, особено пък за нашата група. И още нещо за нашата комисия. Да добавя още нещо. Получихме, разпратихме писмо изпратихме писмо до заместник е, председателя Тимерманс във връзка с това, че по неофициални пътища открихме, че съществува риск за нещо, като, на което много държим. А именно във връзка с съвета в края на декември за, във връзка с европейското културно наследство. Това е нещо, което че 218 ще бъде годината на културното, европейското културно наследство, но съществува опасност да отпадне, да бъде отменена тази година и въобще тези тематични години европейски да отпаднат – и това може да стане без да се чуе мнението на Европейския парламент. Ето защо изпратихме това писмо до господин Тимерманс. Много от координаторите ни подкрепят в тази инициатива. Ще застег... бъде поставен въпросът и на пленарно заседание. Имаме отговор от е, службата на госпожа, на, на външната служба на госпожа Могерини тя потвърждава, че образованието трябва да присъства по-отчетливо, особено когато в контекста сега на беженската вълна, а именно да използваме по-добре ресурсите, които се отделят за извънредни ситуации, хуманитарни, свързани с образование. Трябва да се провежда образова... обучение в беженските лагери, На следващото пленарно заседание в е, Страсбург ще излезе, ще се гласува резолюция от Комисията по развитие. Сега това беше от мен като информация. Сега да минем към становището, по което ще гласуваме. Към закон за е, цифрови единен пазар. Петра Камерверт е докладчицата. в Итре и Имко по силата на член 55 е, са инициаторите, но ние поискахме е, Комисията по култура, заетостта и е, човешките права също да участват. Така че в този смисъл това е повече от едно обичайно становище, именно тъй като участват, е, понеже участват толкова комисии. Петра Камерверт представи на 21 септември становището. 183 изменения има между предложени едновременно. Докладчика свърши много добра работа, много добро сътрудничество с е, докладчиците в Сянка. Много компромиси са постигнати в текста, много добър баланс е постигнал по деликатни въпроси, но преди да минем към гласуването да ви проверя, имате ли Имате ли е, своите карти и ако второ Петра, ако желая да каже нещо. Благодаря най-сърдечно. Това беше, не беше лесна задача, която трябваше да е, изпълним. Затова благодаря най-сърдечно на всички докладчици в Сянка, благодаря и на секретарията и на групите, секретарията на отделните политически групи. Помъчих се да изгладя, да из, да изковем доста компромиси, така да се каже, е, по е, доста сложни е, въпроси, доста успорвани въпроси, така че в окончателния вариант на доклада всичко да си легне на мястото, да се дойде на мястото. Беше нелека задача, затова благодаря отново най-сърдечно на всички, които помогнаха. При компромисите не винаги успяхме да ощастливим всички, така да се каже, но се надявам, че в крайна сметка ще получим широко мнозинство, голямо мнозинство за този толкова важен доклад, който предстои да засяга една реформи, които ни чакат в следващите години. И с този доклад е, се надяваме да изпратим важни сигнали към комисията в, е, за това в каква посока очакваме да върви. Благодаря на всички. Е, благодаря ви, Петра. Също така искам да благодаря и на секретарията за прекрасно свършената работа. Благодаря и на моя колега, който е в тясно от мен. И разбира се, благодаря на докладчиците Сянка. И сега преминаваме към гласуването. Има ли процедурни изказвания? Да. Не знам дали не бихме могли окончателното гласуване да го направим по именно гласуване. Мисля си, че така се и предвижда. Окончателното гласуване да бъде по именно. И така, компромис едно. Кой ли е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. По, по компромис 2 Имаше ли? Имаше молба на госпожа Амалфи за поименно гласуване. Мисля, че можем да поискаме това поименно гласуване. По силата на член 208 на правилника за работа и е необходимо е една четвърт от депутатите да подкрепят това. В този случай това означава 8 депутати. За това ще ви помоля да вдигнете ръка, ако сте съгласни с процедурата по именно гласуване. Нещо, което се предвижда. И ще вземем демократично решение в нашата комисия. Както винаги, моля, вдигнете ръка у нези, които сте съгласни с това. Трима души са за, четирима души са за, трима Още веднъж искам да попитам. Кой иска по именно гласуване? Трима души. Кой е против това? Ами, ясно е, че мнозинството е против. Тогава ще работим по обичайния начин. И така, кой е за втори компромис? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3 тук. Отново имаме молба за поименно гласуване. Би трябвало да повторим процедурата като чели, но мисля си, че можем да разглеждаме нещата анблок като един пакет. И тъй като се поиска по именно гласуване по всички компромисни изменения, мисля си, че можем да вземем решение за всички компромисни изменения. Тоест, ще се гласува. Двама души, трима души са за това по всички компромисни изменения да се гласува поименно. Добре, така че нямаме мнозинство за това предложение, следователно няма да преминем към поименно гласуване за компромисите. И така, кой е за компромис 3, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към компромис 4, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. За, против, отхвърля се. Ко? И изменение. Изменение 50. Изменение 50. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Извинете, проблемите с очилата ми. И така, компромис 5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 28. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 37 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменени 57. Кой е за? Против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим по електронен път, моля. Гласувайте по 57 по електронен път, моля. Close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега изменение 60. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 61. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 62. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Устно изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 74. Изменение 74. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 174. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 10. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Устно изменение 3. Какво да проверим по електронен път? Компромис 10 ли? Добре. Електронно гласуване по изменение, по компромисно изменение 10. Моля, гласувайте. Кръс е, Край на гласуването. Отхвърля се, извинете. Сега изменени 76. Кой е за? Против. Кой е за? Извинете. Кой е за? Против. Въздържали се. Може би се отхвърля. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. 78 за, против, въздържали се, приема се. 157. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. И устно изменение 3. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 11. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 70. Изменение 70. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Извинете, може би направи грешка. Кой е за? Против? Може би се отхвърля, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Говорим за изменение 70. Eh, Ясно е. Така. Извинете. Не се, не се приема. 72. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 12. Кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Компромис 13. Това е следващата страница. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14. Следващата страница. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16. Следващата страница. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 112, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменени 150, следващата страница. Кой е за? Против? Въздържали се? Може би се отхвърля. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото е Изменение 163. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 155 за. Против въздържали се, приема се, отхвърля се, отхвърля се, отхвърля се. Извинете. 172. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис 23. Кой е за? Против, въздържали се. Приема се. Изменение 93. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 102. Кой е за? 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 104 за, против, въздържали се, приема се. 133 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. 148 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим по електронен път. 148. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 158. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 159. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 164 за. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас. 168 кой е за, против, въздържали се, приема се. 179 кой е за, против, Въздържали се? Приема се. Моля гласувайте по 179 електронно гласуване. 179. Край на гласуването. Приема се. 180. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 181.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 Приема се. 5 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 24 на докладчика. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се. Приема се 10 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 25 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно гласуване по целия текст измененията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Not everybody voted. Okay. Okay. And so is adopted. Приема се 19 за, 6 против, 3 са се въздържали. 3 са се въздържали. Поздравления към докладчика. The floor to Petra. Petra. Сега дам думата на Петра. Благодаря, скъпи колеги, за този добър резултат. Възползвам се от възможността. Моля ви за тишина и имайте търпение една секунда. Бих искала да използвам възможността да благодаря не само на всички е, сътрудници от е, политическите групи, секретарията и докладчиците, искам особено и специално да благодаря на Ливия Грегосова, нашата е, съветничка на групата, която ще напусне комисията ни и ще отиде в е, комисията по заетост е, от утре нататък. Мисля, че това е добра възможност да кажем едно благодаря за доброто сътрудничество и мисля, че всички колеги от групата могат да потвърдят е, това. Желая и най-сърдечно всичко най-добро и успех в е, работата и в е, Комисията по заетост. Ние сме много тъжни за това, че ни напуска. Присъединявам се към благодарностите. Ливия винаги е работила много добре в екип, има силен дух на сътрудничество, много е работоспособна, много добре се сработва с всички останали съветници и много допринесе за работата на нашата комисия. А, Йоргос. Ехθες όμως την ώρα της ψηφοφορίας искам да кажа, че по време на днешното гласуване отбелязахме истински напредък. Това е много важна крачка и искам да благодаря на Петра за всичко, което направи. Разбира се, остава още много труден път и трябва да сме много внимателни. Да, искам да ви благодаря за това уточнение. Искам да припомня на колегите, че вчера в 19.30 започна представането на редица средиземноморски градове. Председателят държеше да е там. Това беше директно предавано във всички заинтересовани държави. можем да е, гледаме тези филми, които се представят и в собствените ни градове и тук в парламента. Разбира се, това не зависи само от нас. Разбира се, имаме още много работа, за да изградим единен цифров пазар, но трябва да търсим едно наистина балансирано решение. Сега нека да разгледаме предстоящите три проекта доклада. Ще започнем с първия. Релация di инициатива lui è il Доклад по собствена инициатива Европейския съюз, обучение за Европейския съюз в училище. Много важна тема. Особено в момент, когато е много трудно да отстояваме нашите културни ценности и нашите корени. Смятам, че това е въпрос, тема, която засяга всички европейски граждани. Срока за внасяне на измененията е четвъртък, 19 ноември, до 14 часа. Господин Драгичи, давам ви думата. Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Бих искал накратко да представя моят доклад обучени в Европейския съюз в училище и да спра на основните послания. Както вече посочих по време на първи обмен на мнения, убеден съм, че тази тема е особено важна в сегашните условия, в които социално-политическото въздействие на огромната економическата и финансова криза върху Европейския съюз може да постави под въпрос институциите и общите ценности на Европейския съюз, включително и въпроса за европейската идентичност. Много граждани имат твърде малко знания за Европейския съюз. Те смятат, че Европейският съюз е много далеч от тях. Гражданите се чувстват изолирани от европейския проект и смятат, че нямат никаква дума при вземането на решения в Европейския съюз. Това ясно пролича при последните избори за Европейския парламент, когато едва 42% от европейските граждани гласуваха и 27% бяха младите хора. Това е най-низката избирателна активност от 1997 година. Тази, тази ситуация може да се подобри, ако се подобри знанията на гражданите Европейския съюз и те по-активно участват в европейския проект. Затова е важно да се засили аспекта Европейски съюз в обучението в училищата, общностния дух и приемането на многокултурните, многонационалните общества ще даде възможности на гражданите да живеят в един глобализиран свят. Искам да подчертая, че е необходимо това да се признае значението на измерението на Европейския съюз в обучението. И това вече започна, когато беше прията първата програма в областта на образованието. И от тогава тази тема е постоянно в дневния ред на Европейския съюз. Тъй като това е един много аспектен, динамичен въпрос, важно е да се съсредоточим върху ключовия компонент, а това е обучението за Европейския съюз в училището. Това решение се основава върху и идеята е, че младите хора трябва да са подготвени към това да живеят и да работят като пълноправни активни граждани в Обединения Европейски съюз и глобализирания европейски в глобализирания свят и все по един Европейски съюз. Младите хора трябва да знаят кои са ценностите в основата на Европейския съюз и как това се отразява върху дейността на младите хора. В съответствие с това ново измерение, обучението се разглежда като свързано с два аспекта. Първо, придобиване на знания за географията, историята на Европейския съюз и неговите институции, тяхното функциониране. Втор, вторият аспект е по-скоро гражданството в Европейския съюз в най-широк смисъл, което включва и толерантност, и разбиране и откритост към други култури, по този начин младите хора ще придобият необходимите умения и знания, необходими за тях, за да могат активно да участват в плуралистичната демокрация и да могат да направят така, защото техният глас да бъде чут. Това ново измерение и в обучението, и включително в обучението на учителите, ще обогати и методите и съдържанието на обучението в училищата. Европейския съюз трябва да стане видим в учебните материали на всички нива и във всички форми на образованието, включително и професионално-техническото обучение. Необходимо е също така да се обърне специално внимание на обучението на учителите, включително и от гледна точка на теорията и на практиката. Необходимо е да има широк спектър от теми, свързани с Европейския съюз, и те трябва да бъдат добре адаптирани към конкретните възрастови групи, като се отчитат и интересите на учениците. Необходимо е също така учениците да поемат отговорност за собственото си обучение, да се използват интерактивни методи и да се посочва по какъв начин Европейският съюз присъства във всекидневния живот на учениците и на гражданите като цяло. Също така Следва да се насърчава активното гражданство, обучението по езици и също така междукултурното разбирателството. Затова подчертавам в моя доклад, че е необходимо непрекъснато да се осигурява финансова подкрепа и по-широк достъп до възможности за мобилност. Призовавам Европейската комисия основните участници да знаят за финансовите възможности, които се предоставят. Освен това, има някои проблеми, свързани с двустранните отношения и те трябва да бъдат решавани чрез конкретни инструменти, свързани с Европейския съюз и неговите институции. Това беше и за обучението по европейско гражданство. Освен това, има вече мрежи, които работят и те трябва да бъдат укрепени в максимална степен. Необходимо е да има обмен между тези мрежи, които се занимават с въпросите на преподаване на информация за Европейския съюз в училището. Също така е необходимо като цяло да се провери актуалността на учебните програми в държавите членки да се засили измерението на Европейския съюз да, и да се предоставят необходимите умения и знания на обучаващите. Освен това, трябва да отчитаме това, че учебните заведения отразяват ситуацията в обществото, включително и това, че в нашите общества живеят хора с най-различен происход. Затова училищата трябва да утвърждават ценностите на европейското гражданство и многокултурното и многонационалното общество. Това въжи и за висшето образование. Необходимо е учебната система да подготви активни отговорни граждани на Европейския съюз. За това доклада подчертава, че е необходимо във формалното обучение да се застъпи обучението, което съдейства за оформяне на тези ценности. Същото вече и за неформалното обучение. Освен това е необходимо и да се засили ролята на социалните партньори и организациите на гражданското общество за сближаване между Европейския съюз и неговите институции от една страна и гражданите от друга. Това са основните послания в доклада. Препоръчват се и конкретни действия в доклада, за които вече се спрях. Много ви благодаря за вашето внимание. С нетърпение очаквам по-нататъчното ни сътрудничество и вашите изменения. И... Благодаря много на колегата Дръглич и поздравления за неговия много изчерпателен доклад. Сега ще дам думата на колегите, първо на докладчиците в сянка, след това и на останалите желаящи да вземат отношение по доклада. Е, освен докладчиците в сянка, има ли други колеги, които искат думата, защото имаме 10 до 15 минути да посветим на тази тема, за да имаме време и за останалите. Моля ви да бъдете сбити във вашите изказвания. Записах имената. Мисля, че е, първо мога да дам думата на колегата Малинов. Thank you. We are still not very much behind. Благодаря ви. Все още не изоставаме много от графика, но така ли, че ще бъде кратък. Позволете ми първо да кажа какъв е моят подход като докладчик сянка. Не винаги имаме тази възможност, но този път пряко се обърнах към учителите в моята страна имахме семинар, на който се обсъждаше този доклад – и моите идеи ще бъдат формулирани в измененията и вътрешните обсъждания. Но искам да кажа, че учители, с които се срещна, предложиха много идеи, които могат да бъдат използвани и в националното законодателство, но също така и в учебните програми на европейско ниво. Знаем, че документът е разделен на три части. Европейското измерение в обучението, ролят на Европейския съюз и третата част е ролята на държавите членки. По първата част за европейското измерение, тук имаше много предложения, свързани с съдържанието. Мисля си, че една идея може би следва задължително да бъде спомената, в някои държави обучението по история е основен компонент. Начинът по който се преподава историята в училищата се разглежда като или най-голяма пречка за разпространение на европейските идеи, или обратно, като фактор, който значително подпомага разпространението на тези идеи. Разбира се, трудно е да се обясняват сега нещата в подробности, но идеята е, е историята да включва европейското измерение. Разбира се, в различни държави има определени традиции на преподаването на историята, Сега за ролята на Съюза. Тук също прозвучаха много предложения. Учителите, които преподават тази материя в контекста на образованието за граждани, усещат се, може би не точно изхвърлени за двората, но те смятат, че нямат достатъчно права. Те смятат, че нямат възможност да следят за най-новите тенденции, да са добре информирани. Те казват понякога, че имат прекалено много информация, която се подава по начин, който е труден после да се трансформира за информиране. Учителите казват, нямаме някакво агентство, което да ни казва кои са добрите практики. И по принцип, разбира се, се казва, че не може да има някакви твърдо установени най-добри практики, но може би имаме нужда от известна степен на централизация и контрол на качеството. И учителите смятат, че това е необходимо. Разбира се, можем да помислим в конкретните изменения какво и как следва да се направи. Разбира се, учителите искат да има някакво специално обучение. Беше предложена идея за нещо като Академия за учители на европейско ниво. Някои дори казаха, че Европейския парламент би могъл да поеме някаква инициатива. Защо не? И да има някаква академия за учители е, в рамките на Европейския парламент. Разбира се, трябва да помислим за нещо на това ниво, така че да има някакъв общ център, на който да разчитат учителите. И последно. Говореше се много за подготовката на учителите и т.н. И се форми следния въпрос – обучението по Европейски съюз в училищата се извършва от учители. А откъде идват учителите? Те идват от университети. И като че ли, въпреки че говорим за Европейския съюз в училище, трябва да говорим също и за университетите, където се обучават учителите, които след това преподават въпросите, свързани с Европейския съюз в училищата. Не можем да избегнем въпроса за университетите. Трябва да се съсредоточим и върху този аспект. И трябва да изискваме държавите членки да имат поне една агенция, която да предоставят, може би не дипломи, но сертификати, удостоверения за курсове, които са преминати от хора, които искат да преподават въпроси, свързани с Европейски съюз в училищата, защото не всички учители са завършили политология, но може би има учители, които са добри преподаватели по история, защо не и по биология. Просто те трябва да имат възможност да преминат през специализирано обучение и университетите и държавата в по-широк смисъл трябва да предоставят такива възможности за обучение на учителите. И още нещо. Какво можем да кажем за държавите, които в момента преговарят за членство с Европейския съюз и обучението по Европейския съюз там? Защо трябва да очакваме те да се присъединят към Европейския съюз? Има огромно предимство да се започне отрано с такова преподаване и това може да бъде включено дори и в процеса на преговори с държави, които може би все още са далеч от членството си в Европейския съюз, но така или иначе преговорите се водят. Тук имам предвид, например, държавите от Западните Балкани. Така че обучението за това как да се води обучение по темите, свързани с Европейския с училището, трябва да ни води и към висшето образование и трябва по-подробно да обсъдим този и други въпроси. E Благодаря ви. И искам да помоля другите оратори да бъдат по-кратки, за да можем да изслушаме и презентацията, която е включена в край на нашето заседание. Благодаря ви. Много е хубаво, е, че ще мога да продължа това, за което говорише господин Малинов. Той се изказа много конструктивно и каза много важни неща. И така, как се преподава Европейския съюз в училищата. Това е много важна тема, защото това, което получаваме като отзиви от учителите, е, че в училищата не се води достатъчно такова обучение. Възможности има, но училищата са затрупани с други задачи и задължения. Така че трябва да можем да създадем една по-благоприятна среда и да гарантираме това, че темите, свързани с Европейския съюз, се преподават и то добре. Така че това, което казвам, се вписва в вече казаното от господин Малинов. И ако намерим начин да осигурим това, това ще бъде огромния принос на Европейския парламент. Благодаря ви, казвам. Благодаря на докладчика за това, че направихте равносметка и внесохте конкретни предложения. Смятам, че ако включите и конкретните предложения, направени току-що, това ще обогати вашия доклад. По точка 8 имам нещо съвсем конкретно. Тук се говори за демократичното управление и по-широкото използване на демократичното управление. Демокрацията и професионализма трябва да бъдат в тясна взаимна връзка. Може би трябва да говорим по-скоро за участието на учениците учителите, а не прякото им участие в управлението на училището. Благодаря ви, господин Маура. Okay. Искате ли думата? Grazie, Presidenta. Esta es eh, la última ocasión en que tengo el placer de dirigir. Благодаря, е, да последен път мога да се обърна към вас, колеги, като член, член на тази комисия. Подадах е, оставката си. И тя се счита от 5 ноември, защото ще участвам в законодателните избори в Испания, където съм кандидат в един труден за страната ми момент, който може да бъде и повратен испанската политическа история. Искам да се обърна към вас, колеги, депутати, към асистентите, съветниците и да благодаря на всички вас за съвместната ни работа през последните 18 месеца. Мисля, че работата на Европейския парламент и особено на тази комисия има много положително влияние, огромно значение. и е пример, който ще се опитвам да следвам и да прилагам и в националните институции в Испания. Работата на този парламент би трябвало да бъде внасена във всяка една от държавите членки на Европейския съюз. Това е последното ми изказване в тази комисия и се радвам, че то е посветено на обучението за Европейския съюз в европейските училища. Тема, която винаги ме интересувала отблизо говорим по тази тема и в нашата предизборна кампания. Издигнали сме образованието в един от нашите приоритети. И много се радвам, че я засягаме и тук в този доклад. За съжаление, все още не разполагаме с законодателен текст, който да уточнява какво представлява европейската идентичност все още Европа е един държавен проект, проект, който се води от държавите. Европа на гражданите, към която се стремим, няма да бъде възможна, ако не и изградим мостове на отделните европейски граждани. Говоря тук, разбира се, и за хората от моето поколение, хора, които понякога късно са се запознали с европейския е, проект. Но говоря най-вече за европейската младеж, която трябва да има все по-голямо място на европейската политическа сцена. Ние виждаме такива процеси в моята страна. Утре ще трябва да засилим федералния характер на Европа, много повече отколкото е необходимо днес. Историята ни е била трудна, но тя трябва да бъде преподавана. Както трябва да се преподават е, критичен начин на мислене, което е най-добрият инструмент, най-доброто оръжие за борба срещу с евроскептицизма. В повечето държави членки обучението за Европейския съюз е включено в е, учебните програми, както и в подготовката на преподавателите. В Испания, за съжаление, подобно нещо не е правено никога. Напълно споделям е, текста, в който приканвате държавите членки да преразгледат об, об, об, образователната система, за да намерят място за обучението за Европейския съюз на всички равнища, в целият образователен цикъл от основното училище до университета и включително професионално-техническото обучение. Ако може да приключвате, защото е много дълго. Казвате. В моята страна и моята политическа, моята политическа партия винаги е ратувала за това. Говорили сме много за религия, за език. А, нуждаем се обаче от едно неутрално обучение, което да, да дава възможност на всеки гражданин да осъзнае какви са неговите права и отговорности. Благодаря ви. Извинявайте, каза председателката, извинявайте, че така ви прекъсвам, но времето напредва. Искам да ви благодаря изключително много за вашия принос в работата на комисията. Вие разширявате много нашия кръгозор. и допринесехте много за нашата работа. Пожелавам ви големи успехи на новото поприще в Испания и се надявам че ще поженете големи успехи. Надяваме се вашият съместник да има подобни на вашите качества. Още веднъж, веднъж от името на всички колеги ви пожелавам големи успехи. Колегата, он не знам дали Джунтис се казва. Благодаря. За първи път взимам думата в тази комисия. Аз съм нов член. Ето виждате, някои си тръгват, други току-що са дошли. Аз съм депутат от 5 години, но съм бил член на други комисии. Бях в няколко комисии. Комисия по външни работи, както известно време. Бях и в националната политика, министър на външните работи, който отговаряше за европейската политика. Това беше преди време. След това се върнах отново в Европейския парламент и сега а, съм вече член на вашата дум... комисия. Взимам думата, защото темата е наистина изключително интересна. Исках първо да се представя, за да разберете, че наистина въпросът ме интересува много. Ние всички се опитаме да допринесем за решаването на този въпрос, който е много важен. Първият ми коментар е следния – Доклада ясно показва, че на европейско равнище съществуват проблеми. Европейските граждани не винаги е, е, се чувстват такива, не винаги осъзнават мястото си в Европа. Е, задават се добри, правилни въпроси, но смятам, че отговорите не са достатъчно добри, защото трябва да видим какъв е всъщност проблема европейските граждани не участват вече в демократичните процедури. Това пролича много ясно при последните избори в моята страна. 50% въздържали се, не гласували. Какви са причините? Хората не вярват ли вече в европейските институции или са просто разочаровани от политиката, която урежда ежедневния живот? Др- разочаровани са. Защото виждат, че кол- когато гласуват а, а, и се ангажират, след това не получават никакви резултати. Гражданите си започват да остават впечатлението, че тяхното участие е безсмислено. Какво можем да направим срещу това? Аз ще внеса предложение за изменение по доклада. Какво означава образование, обучение? Това е предаване на знания в областта на географията, историята и други учебни дисциплини, за да се опише какво представлява Европейския съюз. Тези знания обаче трябва да се предават добре, пълноценно и компетентно. Целта е да се посочат ценностите на Европейския съюз. Колко хора знаят как се е родила идеята за Европа или самото понятие Европа? Според гръцката митология Европа е финикийска принцеса, днешен Ливан. Това е бив старата фини, Финикия. Ето виждате откъде тръгваме. Или пък Друг изключително важен въпрос как се отнасяме към бежанците. Да, настоявам за добро познаване на историята и географията, за да можем да изпратим посланието за европейските ценности. Друг аспект. Образованието, обучението на гражданите. Кой реално познава истинските европейски институции? повечето е, е, европейски граждани чуват за, да се говори за Дайселбум, за Еврогрупата. Това не са европейските институции. Какво ще разбере редовия гражданин от това? Трябва първо да има една правилна, точна информация, добро познаване на историята и географията, на принципите, на които се основава Европейския съюз. И не по-маловажно, добро представяне на Европейския съюз. Защото ако всичко бъде казано наведнъж, гражданите няма да бъдат привлечени и няма да участват в европейския градеж. Ще спра до тук, госпожо председател, ще внеса предложение за изменение, за подобряване на доклада. Благодаря. Добре дошъл в нашата комисия, скъпи колега. Разбрах, че ще заместите всъщност вие колегата, който ни напуска и очаквам и вие да внесете изключително важен принос в работата на тази комисия. Сега давам думата на останалите колеги, но ви моля да се спазвате три минути. Е, е, Рад ви честито Дамино Драгичио да се лотите. Бих искал да поздравя е, господин Драгичин. Наистина много е изключително интересна е темата. Многократно сме я обсъждали всъщност. Европа означава и европейска идентичност. Това не е само сбор от различни идентичности. И мисля, че това трябва да се засили като е, тенденция и в образа на образованието. Обучението по история е особено важно в това отношение. И бих, иск, бих мис, би трябвало във всички е, тези, по всички предмети, във всички отношения да засилваме и да подчертаваме европейското измерение – Родиха се много нови държави е, в последните 20 е, години, което променя историята. Сега обаче сме свидетели на европеизация и глобализация като паралелни тенденции. Става за един процес, който върви в две посоки. Тук не става само за предав... дума само за предаване на знания, но и за образование, за, за един вид възпитание, предаване на европейските ценности, защото това е всъщността на Европа. Ето защо самите учебници би трябвало да помагат в това отношение. В следващото столетие този, тези този, това културно измерение ще прибива все по-голямо значение и ние трябва да отстояваме европейските ценности. При официалното обучение има европейско измерение, например реформата от Болония. Но това е само един технически или по-скоро технически проект. Това е само формата, в която, трябва, която трябва да се изпълни, да се изпълни с различно съдържание – от този текст става ясно, че ние не бихме искали да бъдем, да проявяваме твърде много амбиция, да отиваме твърде далеч, тъй като всъщност обучението, образованието е национална компетентност. Би трябвало съвсем постепенно, стъпка по стъпка да разширяваме и да разпространяваме европейското измерение. Както бе казано вече, трябва да продължим да обучаваме обучателите, повече преподаватели трябва да бъдат в състояние да, да ползват и предават тези знания. Благодаря. Колега Дякону. Poi adesso si sono aggiunti due colleghi. Il problema è che abbiamo ancora due eh, relazioni prima della presentazione. след което трябва да обсъдим и самото проучване. Така че много ви моля всички бъдете кратки. всички проблеми економически, политически и социални могат да бъдат решени с едно лекарство като панацея и това е образованието и обучението, което помага да, бъ... да се справим с трудностите, които се, с които се сблъскваме и днес, и бъдеще. Темата е много, се третира много своевременно. Пожелавам големи успехи на господин Дръглич и обещаваме да бъдем с него а винаги, когато има нужда. Европейските граждани трябва да осъзнаят, че всяка държава, всяка нация е плод на историята и опита на всички е, държи, страни в Европа. Всичко се ситуира в определен контекст в Европа. Знаем, че континента е преминал през трудни периоди на война, много пъти са се изменяли границите. Трябва да се учи историята на Европа, за да се разбере Европейския съюз като резултат от една дълга еволюция. включително и, езикът, който се използва в е, е, жаргона, който е свойствен на Европейския съюз, е резултат от комбинация от различните езици. Много е важно да се направи всичко това, за да може гражданите на Европа да се почувстват наистина европейски граждани. Оля? Bardzo dziękuję. Ja zgadzam się z moim poprzednikiem. Благодаря. Трябва да кажа, че наистина съгласна съм с е, преждоговорившия господин Дайконо. Най-доброто решение е доброто образование. Но и най-добрият лек не би помогнал, ако не се приема както трябва. Приветствам господин Рогиче за проекто доклада, но не бихме искали да налагаме нови модули, да помислим, да огледаме съществуващите учебни програми и какво можем да направим с тях. Не бихме искали да се добавя нов фрагмент. Трябва да имаме предвид от какви са ну, ну, нуждите. Както казаха и други, трябва да обучаваме преподавателите съответно да ги подготвяме, защото те са тези, които ще предават това съдържание нататък. Благодаря. И аз подкрепям този доклад. Само няколко бележки ще кажа и ще мине на фински. Преди всичко, смятам, че Добре е да помним, че когато говорим за образование, за обучение, това е, попада в правомощите на държавите ценки. Значи единственият метод, по който можем да работим, е открития метод на координация. Европейската комисия може да координира само действията, но наистина правомощите, компетенциите са в ръцете на държавите членки. Колкото до европейската идентичност, не е лесно да се формулират дефиниции. Напротив, но във всички случаи е добре да се говори за европейските ценности, защото не бебе да забравяме за какво, какво ни обвинява в Европа. Общи стойности, демокрация, свобода, не изказа, при мат на закона и това трябва да се подчертава по всякакъв повод и насякъде. Колкото до общата ни история, това също е доста сложна тема, защото общата ни история се раз... тълкува различно в различни части на света. Спомням си, че бях докладчик по граждани на Европа и по тази тема, по този, в този доклад излезах на повърхността страшно много различия. Но трябва да насърчаваме държавите членки да правят нещо в областта на обучението, образованието и преподаването, защото това е тяхно правомощие. И, както казах, подкрепям този доклад, защото много важно е да се така отказва тласък на държавите членки да правят нещо в това отношение. Благодаря. С това приключва дебата. Наистина, темата е много важна. Добър доклад е добра база за работа. Ще можем да внасяме изменения до... Кога е крайния срок? 19 ноември. duemilasedici eh, della famosa casa europea eh, della storia europea e lo stesso dilemma в, 16 eh, е, следващата година ще бъде лансирана инициатива за европейската история, т.е. да видим как се вписва всичко това с въпроса с солидарността, грижата за други и подобни. Сега да минем на следващото становище на господин Марагал. Ще го помоля да представи доклада на тема Erasmus Plus и други инструменти, средства за насърчаване на мобилността един подход към обучението за цял живот. Scusate un attimo, eh, il giorno е, eh, 24 Срока е 24 ноември, 14 часа. Eh, al sensi articolo 54, quindi групата по заетост също е свързана eh, по член 54. Важно е двете комисии да си сътрудничат. ЕМПл, ще си даде мнението до 1 януари е, следващата година. Сега, докладчика. Благодаря много, госпожо председател. Ако трябва да изберем някаква начална идея, би трябвало да направим връзката с е, цялата концепция за връзката между обучението и ако щете, това е една от, е, липс, едно от липсващите звена, по които Европа все още не работи добре. Поне нашите очаквания са по-големи. Има недостатъци в отношенията между обучение и работа. И до тук, въпреки положените усилия, не сме успели да внесем подобрения. Но тази монета има две страни. От една страна високия процент безработица с огромни различия между отделните райони от 0 до 50% заетост при младите особено. След това процента на отпадащите от училище, напускащите преждевременно училище. Това е също един от проблемите в нашите образователни системи. Професионалното образование е в сърцевината на този проблем, пък и е, свързан тясно с е, напускане на училище и успеваемостта когато огледаме тези системи за професионално образование, е, би трябвало да, те да са такива, че да поемат тези предизвикателства. Ясно е, че обучението и образованието, професионалното обучение и образование страда. Има проблеми и те са разбираеми. Те са свързани с е, нашата история, ако щете. Ако погледне, помислите за различията между образователните системи и в отделните държави, ще видите, че все още не сме успели да постигнем една единствена европейска система на оценяване, на, на ди, издаване на дипломи и свидетелства. Но тук има и нещо положително. Европа обръща особено внимание на мобилността. Това се използва в значителна степен. Виждаме колко успешен програма е Еразмус всъщност. Видяхме множеството ползи от нея и мобилността като средство да, за придобиване на хоризонтални умения, умения в много по-широк национален, от националния контекст. Целите обаче, е, които пречат да се постигат мобилни това, което пречи да се постигат целите на мобилните програми, това са социалните, културни и други бариери. Има и някои правни проблеми, свързани с програмите за чиракуване, така че би трябвало първо да помислим как да отстраним тези бариери от пътя. Съществува и проблема с несъответствието между управлението на системите за мобилност. Имаме центрове за професионално образование, които са разпръснати Имаме различия в производствените модели, начина на работа в отделните държави членки. Не можем да обобщаваме, не можем да обобщаваме и да говорим общо за различните системи в различните държави членки. Ето защо искаме да изготвим този доклад и да поставим ударението различните проблеми, да подобряваме обучението на студентите, те да са добре обучени, за да могат да, да са адекватни на нуждите на пазар на труда. Трябва да имаме европейска рамка. Трябва да сме настроени новаторски, да създаваме мобилност, да я управляваме. Трябват ни посредници, които да поставят край на, този, на това несъответствие между умение и търсене на пазара на труда. Разбира се, решението. Надяваме се, че комисията ще поеме това послание и ще работи за насърчаване на този вид програми за обучение. Бихме искали да заложим амбициозни цели за мобилността, за професионалното образование, както в финансово изражение, като средства, с които разполагаме, така и като бройка студенти, ученици и студенти, които могат да се възползват от тези схеми. Разбира се, координацията тук ще е много важна. Трябва да има координация между отделните програми на комисията, Erasmus и Европейски социален фонд. Трябва да има повече координация, както казах. Още, още една минута само. Разбира се, трябва да взем, предприемем действия, за да има и европейски елемент в управлението на всичко това. за да може европейската добрателна система да е обвързана с пазара и нуждите на пазара. Всичко това отново опира до системата за мобилност. Основната цел е да имаме една европейска система, която отива по-далеч от програмите и отново тези схеми за обучение трябва да имат европейски характер. Транснационален работим и мисля, че много добре си свършихме работата с докладчите в Сянка. Работим в много добър е, атмосфера и разбирателство с колегите от е, Комисията по заетост. Мненията ни съвпадат в много отношения. Разбира се, можем да критикуваме доста аспекти, да се каже това би трябвало да се е, засили, този елемент да, да се подобри, но така или иначе имаме една добра база, върху която да стъпим. Поддържаме контакт с колеги от е, комисията, които оглеждат нашата работа и се надявам, че можем да продължим това сътрудничество с тях и в бъдеще. Очаквам да чуя какво мислите вие. Сигурен съм, че това, което ще пред, предложите, ще ни помогне да постигнем нещо полезно и да се надяваме, че комисията ще реагира с адекватни решения. Този доклад ще излезе по същото време, както някои други доклади по пилотни проучвания и се надявам да това да е в полза на доклада ни и целите, които си поставя. Надявам се, че ще можем да включим е, полезни предложения за изменения в този доклад. Благодаря на колегата Марагал. Да, очакванията са ни големи от е, този доклад, тъй като много се говори, много сме говорили за обучението през цял живот, е, свързано и с е, е, достъпа. То е равнопоставено с програмата, на същото равнище с програмата Еразъм. Нещо, за което говорихме неодавна, е именно необходимостта да признаваме така качествата на търговската марка е Еразъм. Друго важен, друг, друг важен въпрос, който бе засегнат е сътрудничество с е, Комисията по заетост. Сега списъка на изказващи се. Много моля, ако някой желая да вземе отношение, вдигнете ръка, за да приключим с е, списъка. Първо докладчиците в сянка. Има ли други? Сега двамата докладчи в сянка. Госпожа Моран Шартие. Благодаря ви, госпожо председател. Много ме зарадва ваш, вашето въведение, в което подчертахте значението на този доклад. Да, наистина, той е от огромно значение и трябва да внимаваме много, за да бъде текста напълно издържан. Първия аспект, по който исках да е, говоря най-общо по общата рамка е, че говорим за Еразмус Еразъм Плюс и професионално-техническата подготовка, което означава, че ние тук държим не, не, много не само на Еразъм, но на Еразъм Плюс, за да може тези програми да обхванат всички, които нямат и дипломи, които нямат квалификация, да се гарантира квалификация на голям брой млади хора, които не са имали шанса да направят това в обичайната образователна система. Това трябва да бъде подчертано. И е, има и много други елементи в доклада, на които бих искала да се спра. Искам да подчертая три идеи, които трябва непременно да бъдат записани в доклада. Първата е, че мобилността трябва да даде възможно да се намаля, намали неравенството. Достъпа до мобилност трябва да бъде, да играе ролята на коректив на неравенството. Както казах в началото, трябва да се гарантира масово образование и индивидуализация на учебните програми, което може да стане в рамките на академичната сфера, но и в други системи. Намаляване на географските неравенства, на социалното неравенство. Знаем, че има голямо неравенство между младите и достъпа до мобилност, намаляване също така на различията между селото и града, където шансовете да се гарантира мобилност не са дни и същи. Трябва да концентрираме нашата политика именно върху намаляването на неравенствата. Вторият аспект, който исках да засегна – Господин Марагал го е споменал. Това е инструмента за мобилност. Ние разполагаме с такива инструменти. Трябва да бъде обаче всичко това трябва да бъде и ясно, достъпно, разбираемо и да свържем отделните звена помежду им. Естествено, Еразъм Плюс зависи от Европейския социален фонд, който финансира и е, мобилността на е, стажове, програми за получаване на квалификация. Вече сме натрупали доста интересен опит, който показва, че може млади хора да получат професионална подготовка и да намерят работа. Третия аспект е, е отсъства тотално в доклада. Това е добро, доброволчеството. Много сериозен пропуск, който трябва да бъде отстранен. То защото е, доброволчеството обхваща голяма част от младите, отговаря на техния идеал да променят света. 80% от младите, които участват доброволно, идват от селото. Нещо, което е доста интересно. Това е наистина пропуск доклада. В заключение бих искала да кажа, че трябва да допълним в текста три основни идеи. Идеята за интеграция, за изграждане на лично изграждане и е, възможност за намиране на работа или шанс за намер... намиране на работа. Това е, е основата, по която трябва да се споразумеем, за да изградим наистина конструктивен и ефикасен доклад. Благодаря ви. Ма ви прего да essere più brevi, altrimenti non Благодаря. Сега три минути следващия оратор. Госпожа Липачка, госпожа Каферт и после другите колеги, които пискаха думата. Благодаря ви, госпожо председател. Времето е ограничено, но ще кажа следното. Първото, което ще кажа днес е, че смятам, че в доклада много ясно се посочват проблемите, но разбира се, докладът има нужда от определени промени. И Имаше някои въпроси, за които говориха колегите преди мен, а именно неравенството, географско неравенство, економическо неравенство, но също така има неравенство и в сектора на обучението, включително и професионално-техническото обучение. Затова смятам, че ни е необходим един цялостен подход и той следва да обхваща и стажовете и чиракуването в сферата на професионалното обучение ще внеса някои изменения, свързани по-специално и с ролята на националните агенции за Еразъм Плюса. Необходимо е младите хора наистина да могат да имат гарантиран достъп до мобилността. Разбира се, има и други въпроси, които трябва да разгледаме. Трябва да се вслушаме в гласа на младите хора – трябва да чуем тези млади хора, които се изказват на конференциите посветения на Еразъм. Те трябва да имат възможност за стажове и чиракуване успоредно с процеса на обучение. Трябва да гарантираме също така и достъпната цена на подобни инициативи. Благодаря ви. И имаме Еразъм Плюс за млади предприемачи. Също така следващия оратор. Благодаря, благодаря и на колегата Марагар за един много добър, според мен, доклад, но мисля, че бележките, които чухме от двамата колеги до сега, сочат, че трябва, има неща, които трябва да се добавят към този доклад. Малко по-практически да постъпим, е, според мен. Е, пред две-три седмици имаше една голяма конференция на ще, ще се проведе една голяма конференция, на която сме поканили всички заинтересовани страни в областта и на Еразъм Плюс и междувременно много практични неща бихме могли да предложим, които да влезат в доклада, като например проверка на програмите на комисията Едно от нещата, което е важно и за нашата комисия, е, трябва да обърнем ударение, е, да обърнем внимание не само на, е, на студентите, но за да, да, да, да работим така, че да се използва етикета на е, търговската марка Еразъм. Програмите по Еразъм трябва да са по-гъвкави, има някои програми, които са 300 на 300 страници. Това изисква огромна организация. Предложенията за програми са 45 страници. Би трябвало да направим така, че всичко да бъде по-простичко, а вместо да се опростяват нещата, те стават все по-сложни и това пречи на малките организации и на дребните проекти да внасят е, предложения за проекти. Това се отнася и за по-големите проекти. Колкото е по голям значи обикновено се насърчават и се финансират по-големи проекти, отколкото малки. И тук трябва да видим, трябва да, пре, да реформираме нещата в тази посока. Колкото до процента на отхвърляне, мисля, че повече ако има повече средства на разположение, това не означава да се раздават на повече програми, да се подбират по-добрите. И мисля, че Еразъм е, плюс е един пример за успех и трябва всички да се постараем тази история за успех да продължи да се предава и да служи за пример за да се дава възможност за мобилността в Европа на млади хора, способни млада, млади хора. Това е наистина един отличен инструмент, но трябва да продължим да работим по него, за да бъде още по-гъвкав. Господин Свер, след това господин Моргал. Ще бъда кратък. Искам преди всичко да поздравя докладчика за толкова висококачествения доклад. Знаем, че Еразъм Плюс е една успешна програма. Обаче понякога има объркване и анализа. доказва това. Мобилността е нещо, което позволява на студентите, учениците да придобият повече умения, а освен това се засилва и чувството на принадлежност към Европейския съюз, нараства и пригодността към заетост, т.е. виждаме много плюсове. Обаче, държавите членки не винаги могат да участват в тези проекти. Много държави членки не изпълняват европейската рамка за квалификациите. Има проблеми с взаимното признаване. Затова държавите членки следва да участват по-активно. Те следва да използват възможностите, които предоставя Европейския съюз в областта на професионалното обучение. Благодаря ви и Следващия оратор. Благодаря ви, колеги. Само едно-две неща, съвсем накратко. Трябва да се стремим да посочваме кои са реалните проблеми, защото ако не определим истинските проблеми, няма да можем да ги преодолеем. Това, което трябва да направим е да трансформираме проблемите в благоприятни възможности, за да вървим напред. Ние говорим за мобилността, но трябва да решим какво точно ще правим. Ще определяме най-добрите практики, ще ги трансформираме в пилотни проекти. Да, добре, но това като че ли го правим отново и отново. И това се отнася и към признаването на различните видове квалификации и тяхното обвързване с конкретни умения. Необходимо е също така да се гарантира взаимно признаване, за да има реална мобилност. Затова е много необходимо да се постигне на упростяване на сегашната ситуация, в която използването на различните инструменти става все по- и по-усложнено. Мисля, че трябва че трябва целият парламент да подчертае необходимостта от това упростяване. И, между другото, чрез това ще спестим и доста пари, като ще увеличим същевременно и благоприятните възможности за хората. Тук много говорим за възможностите за заетост. Мисля си, че трябва да анализираме статистическите данни, защото е много важно да видим какво е търсенето и предлагането на трудовия пазар, защото не, че проблема е в това, че изобщо няма работни места. Трябва да отчитаме това, че В момента економическата ситуация е неблагоприятна и затова трябва най-вече да мислим за добро съчетаване между уменията, които се преподават и това, което се търси на трудовия пазар. Към комисията, дали имате нещо да кажете? Благодаря ви, госпожо председател. Ние много добре разбираме посланието на господин Марагал да работим съвместно и да си поставяме по-амбициозни цели в областта на професионалното образование. Искам да реагирам по няколко въпроса. Имаме е, проекти за мобилност в рамките на програма ЕРАЗум, които функционират много добре и които можем да подобрим заедно. Е, разбира се, много са важни социално-економическите аспекти, необходимостта да се даде по-голям достъп на хората в по-неблагоприятно е, положение. Разбира се, че можем да направим повече. Говорихте и за по-добра подготовка на учащите за мобилност. Вече сме създали една система, която ги подготвя и в езиково отношение. Споменахте ролята на посредниците, необходимостта тя да бъде укрепена. Е, това е работа, която се върши и от общините, от търговските камери. Можем, разбира се, да е, я развием още повече в полза на младите. Без, разбира се, да добавяме някои излишни равнища. Някои неща вече функционират добре и не трябва да бъдат осложнявани за бъдеще. И още нещо във връзка с опростяването, което е, госпожа Еверт е, спомена. Ние работим, нашата генерална директорка се ангажира това по време на едно изслушване преди няколко седмици. Даваме си сметка, че въпросът е важен. И се радваме, че ще можем съвместно с вашата комисия да работим, за да подобрим всичко, което може да бъде подобрено. Благодаря ви. Докладчика дали иска нещо да каже? Да, само искам да благодаря на изказалите се. И мисля, че всички мислим в една посока. Знаем за постигнатите успехи, но знаем също така и за проблемите. Знаем, че трябва да решаваме тези проблеми. Има какво да се подобри. Убеден съм. Как да се изразя по-добре? Обеден съм, че имаме много положителен опит и имаме възможността да укрепим това, което вече съществува. Няма нужда да изобретяваме нови хубави неща. Има много вече създадени хубави неща. Но просто твърде бавно това, което е положително, много бавно го включваме в нещо, което да е по- широко обхватно. И мисля, че това е споделена отговорност между съвета, Европейската комисия и парламента. Комисията има много ясни задължения в това отношение, както впрочем и държавите членки. Трябва да гарантираме това, че Европейската комисия прави повече от това само да координира програмите. Важно е държавите членки да покажат политическа воля защото иначе няма да постигнем много. Само едно-две неща ще кажа по въпроса за доброволчеството. Мисля си, че това е една много интересна идея и наистина можем да включим доклада. Наистина съгласен съм с това, което вие казахте. Само позволете ми да подчертая идеята за отговорността. Отговорността, която имат публичните институции в тази сфера. Не можем просто да се крием. Трябва да предоставяме стимули и трябва да има ясно заявена, ясна отговорност, която да е поета от държавните институции, публичните институции на други нива на управлението, това също въжи и за отпадането от училище, говориха колегите, и за този важен проблем. Важно е също така да се работи по намаляването на неравенството. Преди няколко седмици проведохме семинар за обмен на опита в тази конкретна сфера. Разбира се, знаем, че съществуват проблеми. Аз съм от Каталония и там безработицата сред младите хора е много висока. Наистина, трябва да можем да решаваме проблемите успешно. Благодаря ви за този многообещаващ доклад, казва председателката. Наистина чухме много интересни неща. Говореше се за различните системи и за това, че има и много благоприятни възможности. Например, еврокамерите са е едно такова многообещаващо начинание. Също така е важно да има споразумения, които да се сключват. Също така тук беше подчертано това, че Европейската комисия може, не е длъжна, но може в рамките на Еразъм Плюс да въведе взаимното признаване на квалификациите. И мисля си, че тази факултативна норма трябва да стане императивна. Трябва наистина да стане задължително взаимното признаване в рамките на Еразъм Плюс, взаимното признаване на квалификациите. Също така говорихме за признаването на умения, които са получени в резултат от неформално образование. Наистина в Еразъм Плюс има и сектор посветен на доброволната дейност. Още веднъж благодаря на докладчика. Крайният срок за внасяне на изменения е 24 ноември. Благодаря и на Европейската комисия за извършената от нея работа също така. Изоставаме с 20 минути от графика, за това ще трябва да работим много бързо. Проекто становище в 11 часа, искам да ви напомня, ще имаме представяне на едно много интересно проучване, възложено от нас. Затова искам да помоля колегите да останат и да изслушат, ако имат възможност, това е много важно представяне на въпросното проучване. И така, сега ще представя накратко становището, или по-скоро проекто становището, което е посъветено на темата – бедността от гледна точка на ситуацията на жените. Ще бъда много кратка. Има шест основни момента в това мое проектостановище. Те всички, надявам се, ще бъдат подкрепени от вас. Основният аспект е, че изтъквам факта, Е, че е необходимо да се подобри системата за грижи за децата в предучилищна възраст, за да могат жените да работят и по този начин да се намали бедността. Също така, нека не забравяме, че има и бедност сред децата. Това явление, за съжаление, засяга децата и това е свързано и с проблемите на жените. Имаме много тревожни статистически данни, за Европейския съюз, от държави членки, някои данни показват, че 25% от европейците са бедни. Това означава, че има много уязвими деца. Затова е изключително важно да се осигури достъп до заведения за, преду... за грижи за деца в предучилищна възраст и разбира се, този достъп трябва да бъде също така на цени, които да могат да бъдат поети от съответните родители. Необходимо е също така да се отслабват вкоренените стереотипи, за да могат жените да се развиват професионално. Знаем, че много често в цяла Европа момичетата са нези, които успяват по-добре в училище, в университета, но след това имат по-малък професионален успех. Затова е важно да се съсредоточим върху образованието. За това е необходимо да има предложения, които да засилват професионалната реализация на жените. Трябва да мислим за това каква политика се води в образователния сектор. Също така, смятам, че е много важно на международно, не само на европейско ниво, е да се помисли как да се инвестира в образованието на момичетата. И това не е само цел, защото статистическите данни посочват, че това е много важно. В победните държави обучението на майките помага на семействата да преодолеят бедността. И това подобрява и здравето на децата. Така че това е един стратегически елемент. Разбира се, знаем за това, че има някои по-уязвими семейства, например семейства с един родител, семейства на мигранти. Това влияе неблагоприятно и върху физическото и психично здраве на членовете на тези семейства. И трябва да мислим и за тези уязвими семейства, за да избегнем отпадането от училище и евентуалната дискриминация в сферата на обучението. Трябва да помислим какво предлага системата на образование, включително и в контекста на приемането на беженците. Необходимо е да се гарантира обучение в бежанските лагери. В медиите четем много тревожни новини за това, че практически всички деца на бежанците, намиращи се в лагери в Турция, нямат достъп до обучение. Няма деца практически, които да преминат през обучение. И госпожа Могерини също така се спря върху този аспект. Затова изключително е важно да се осигури обучение, като освен това отчитаме, че в тези беженски лагери много често момичетата са дискриминирани значително. Знаем, че също така, когато става дума за разликата момчета и момичетата, много често има определена сегрегация, когато се избират по-специализирани дисциплини. И това въжи за висшето образование. Жените имат по-малко възможности да следват инженерни науки, точни науки и много други дисциплини, които традиционно смятат за мъжки. И така, четвъртък, 18 ноември, 12 часа ще бъде крайния срок за представяне на изменения. И след това ще имаме гласуване в комисията и след това през април ще гласувам пленарна зала. И дам думата на желащите да се изкажат. Госпожа Моран Шартие, госпожа председател, отлично представихте една тема, която ни интересува и по която работим дълги години насам. Искам да се спра на три елемента. Първият е проблемът с ориентирането. Смятам, че в нашия доклад трябва и ясно да проличи волята на европейско равнище чрез ориен... професионално ориентиране да, да, да, да се премахнат стереотипите, чрез ориентиране да се премахнат стереотипите по отношение на момчетата и момичетата и различните професии, подходящи за едните или другите. В това отношение има много какво да се направи. Вече бяха направили няколко операции или кампании, например, е, по отношение на тези техники са и за нея, не само за него, когато става въпрос за някои професии. Например, строителството, смята се, че само мъжете могат да участват в строителството. А пък това не е вярно, защото там има различни професии, които вече се промениха и са напълно достъпни за жени. Вторият елемент който трябва да бъде ясно записан в доклада. В шестия параграф, вашата шеста точка, говорите за излизането от учебната система без квалификация. Това е по-често се случва с момчетата, отколкото с момичетата. Тук, може би, за първи път не съм съгласна с вас, но това не е свързано нито с средата или с статута, а с поведенчески проблеми. Едно момче, което скучае в училище, не внимава, не е дисциплинирано и по-лесно ще напусне училище. Докато момичето ще се свие, няма да каже нищо. И, и двата случая ефектът е вреден. Но трябва да отчетем, отчетем тази е, особеност защото смятам, че преподавателите не трябва да имат едно и също поведение с момче, което среща трудности в училище и с момиче в същото положение. Така че, за да се даде втори шанс, е изключително важно. Това може да бъде много добър коректив. Третия елемент. Вие сте го засегнали до някъде, но искам да се добави още нещо. Това е въздействието на семействата само с един родител върху а, детето. Това е изключително тежък и сериозен социален проблем. А, самотните родители не се радват на същата защита. Може един единствения родител да страда от някакво тежко заболяване, което изисква дълго лечение. И в такъв момент всъщност детето става попечител на родителя си. И това означава, че то няма да има същите шансове в образователната система. И няма да има същите предимства като другите. Така че хубаво е да се помисли за корективи и на тези проблеми. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, беше, вашето изказване беше много интересно. Напълно съм съгласна и съм склонна да вмъкна всичко, което казахте в моя доклад. Колегата Еванс. Много ви благодаря. Благодаря ви за доклада. Мисля си, че точките, на които се спряхте, наистина са много интересни. Интересно беше и това, което казах колегите. Бедността и социалната изолация са изключително сериозен проблем и особено за жените. При жените това е трайна тенденция. Искам също така да се спра на това, което говорите в четвърта точка за семействата с един родител. 85% от тези семейства са семейства, в които родителят е жена. И мисля си, че не е анализиран достатъчно фактът, че економическата криза много по-сериозно засяга тези семейства. Освен това е необходимо да се помисли за ситуацията на момичетата в училище и за това, че ситуацията на трудовия пазар за жените е много по-неблагоприятна, отколкото за мъжете. Също така много е важен въпрос за обществените нагласи. И тук културата, и езиците са от голямо значение защото достъпа до обучение, до образование, свързан също така и с езиковите умения. Трябва да се гарантира това децата и младите хора да ни Трябва да създадем един благоприятен цикъл, да създадем нови благоприятни възможности. Също така трябва да говорим и за прекрасната работа, която се извършва от много организации в Европейския съюз. Например, в Уелс има една организация, която се нарича честна игра. Тя работи и със средства от Европейския съюз и работи върху това да се преодоляват стереотипите, така че всички млади хора да имат равни възможности. Така че съм съгласна с това, че образованието има много важна роля и това проличава в доклада, но така или иначе ще предложа някои изменения, за да внеса някои нюанси. Много ви благодаря. Сега господин Дяконо и след това комисията, ако има желание, ще вземе думата. Puțin teoretic, asistenții noștri trebuie să fie mai bine. Нашите асистенти сигурно са по-добре подготвени или би трябвало да бъдат подготвени от нас, депутатите. и ако сред тях има повече жени, отколкото мъже, както сред преводачите, това означава, че е, жените са по-интелигентни от мъжете. Това всъщност не е шега. Това отговаря на истината. Но сега по-сериозно. Бедността продължава да бъде сериозна драма, особено когато става въпрос за деца, тогава е, това наистина е трагедия. И трябва да направим непременно нещо, за да решим този проблем. Благодаря. Комисията ще се изкаже ли? Thank you, Madam Chair. Um... Благодаря, госпожо председател. Отбелязахме си някои от много интересните предложения, съдържащи се във вашето становище и също така прозвучали в изказванията на депутатите. Ще се спра само на предложението на грижите за деца в предучилищна възраст. Комисията смята, че това е изключително важен инструмент за преодоляване на бедността и на родителите и на децата. Това има също сериозно въздействие върху възможността родителите да участват в трудовия пазар. Също така ние знаем, че такива услуги за деца в предучилищна възраст са много важни за интелектуалното развитие на децата, нещо, което е изключително важно за по-нататъчното развитие на децата и за преодоляване на неравностойното положение на семействата, в които растат тези деца. Това се отразява и в финансирането, което се предоставя от Европейската комисия, Европейския съюз, извинете, чрез европейския семестър и други инструменти. Също така признаваме, че огромен проблем е положението на семейството с един родител. Комисията също така придава голямо значение на този въпрос и това е отразено и в Европейския семестър. Благодаря ви, казва председателката. И бих искала сега да благодаря на всички колеги, които показаха своето желание да работим заедно по тази тема. Нека да не забравим още веднъж 18 ноември 11 часа сутринта е крайния срок за внасяне на измененията. И е така. Уважаеми колеги, сега преминаваме към една много интересна тема. Нашите гости току-що пристигнаха и много се радвам да видя. Айко, окей. Алора, интанто volevo salutare. Uh, искам да приветствам uh, делегацията от гости, френска делегация. Е, директор на училище и училищен инспектор от Бургундия, поканени от колегата Едуард Мартан от групата на социалистите демократите. Добре дошли. Е, разбрали сте, че става въпрос за изключително интересна тема Комисията по културата и образованието много настояваше за това изследване, което ще е, внесе значителен принос е, към нашата работа. И е, ще говорим след малко и за интернационализацията на висшето образование. Знаете, че целта е преди всичко да се направи един критичен анализ на сегашната ситуация в областта на висшето образование в Европа. Това изследване обхваща няколко европейски страни. Много важно е да видим кои са критиките и положителните аспекти от различните инициативи. Преди малко се говореше, че трябва да настояваме за засилване на мобилността в Европа, за обучение, образование, за професионална подготовка. Необходимо обаче да трупаме все повече и повече информация в това отношение. Прочетах внимателно вашият изключително интересен доклад, с който ще се запознаем след малко. Всъщност, това, което бихме искали възоснова на това изследване да ни дадете препоръки, и да а, набележите някакви предложения или стратегии. Сега ще дам думата на господа Фиона Хантер от а, Центъра за интернационализация на висшето образование и госпожа Ева Полък от Международната асоциация на университетите в Париж които накратко ще представят резултатите от тяхното изслучване. Давам ви думата. Много ви благодаря за присъствието и се надяваме, че е, мълцината присъстващи колеги ще имат е, е, какво да ви попитат може би някои колеги няма да останат до края, но а, вашето изследване ще бъде раздадено на всички колеги. И сега давам думата първо на госпожа Хънтер. Добър ден на всички. Аз ще изнеса презентацията, а колегата ми Миева ще говори по някои от слайдовете. Аз съм Ева Егон Полък и преди всичко искам да ви помоля да ме извините, защото в 12 без 20 трябва да напусна залата, за да летя до Малайзия. Това е един ангажимент, който поех преди да знам за нашата среща, така че ви моля да ме извините и искам да ви кажа, че Фиона ще бъде основния докладчик. Преди всичко, искам да ви напомня, че въпросът, който зададохме, е следния. Каква е основата на интернационализирането и каква би трябвало да бъде целта? Ще се опитаме в няколко слайда да обобщим отговорите на този въпрос. Ще разгледаме какви са тенденциите и събитията предимно в Европа, въпреки че се обърнем към опита и на някои държави извън Европа. Във втората част на презентацията ще се спрем по-скоро на втората част на основния ни въпрос, какви трябва да бъдат целите. И може би посоката поета сега може би не е тази, която би трябвало да смятаме за най-подходяща за Европа. И така, един от основните изводи на това проучване е това, че имаме ново явление и нова дума – интернационализация. Нещо, което дори е трудно за произнасяне за повечето от нас, но много държави, региони и институции разбират, че това е нещо много широко, много разнообразно и това не е нещо, което да, може да се възпроизвежда механично. Това е нещо, което се променя непрекъснато и се влияе от широк спектър от политически, економически, социокултурни и академични фактори. Но, разбира се, има една концепция и това е интернационализацията, която става все по-важно. Ние виждаме, че интернационализацията се възприема предимно чрез призмата на все по-засилващата се приватизация на висшето образование. В Обединеното кралство виждаме преминаване от интернационализацията, която се разбираше преди повече като сътрудничество, към интернационализация, която се разглежда предимно през призмата на конкуренцията. Нашето проучване включва и глобални тенденции и явления, за да сложим това, което се случва в Европа, в един глобален контекст. Така че има части в нашия доклад, които разглеждат глобалните тенденции, в допълнение към тенденциите и промените в отделните държави ние виждаме, че економическия фактор става толкова преобладаващ, че в много държави виждаме ситуация, която е много различна от тази в Европа, защото в Европа принципът е по-скоро сътрудничеството, но и извън Европа, в Северна Америка, в САЩ, в някои азиатски страни, виждаме, че економическия фактор, конкуренцията стават все по-важни. Една друга ключова тенденция е, че интернационализацията придобива все по-стратегическо значение на всички нива. На нивата на отделните държави, включително и дори на нивата на отделните региони. Виждаме, че има все по всеобхватен и стратегически подход към интернационализацията. Виждаме, че има национални стратегии за интернационализацията. И това е по-силно застъпено в страните, които имат сериозни национални амбиции. И колкото по-голям е приоритета на интернали... интернационализацията в една държава, толкова по-голяма вероятността да има национални стратегии. Но дори да няма такива национални стратегии, институциите все повече развиват стратегии за интернационализацията. И в тези стратегиите виждаме, че се говори за все повече дейности, повече мобилност, повече обемна работа. Той е са посветени на растежа, на увеличаването, но има много страни и институции, които не успяват да взимат решения основани върху факти, защото много често те не разполагат с необходимите или правилните данни за вземане на решения. Това въжи и за данните на национално ниво, и за данните, които са достъпни за това какво случва в другите държави. Също така, много често държавите гледат към своите съседи по по-широкия регион като потенциал за осигуряване на интернационализация. Най-добрият модел, мога да твърдя, обаче е европейския модел на интернационализация. Сега по данните и числата. Това, което става ясно е, че имаме данни за неща, които лесно се измерват, преди всичко за мобилността. И това води до стесняване на подхода към интернационализацията, която започва да се разглежда само като мобилност, но има много повече измерения, много от тях са трудно измерими. Независимо от тях, някои от тези трудно измерими аспекти могат да имат много голямо въздействие върху институции. Така че да разглеждаме само количеството студенти или ученици не е достатъчно. И е, виждаме, че и в Африка, и в Азия, и в Латинска Америка, че моделът на Европа се разглежда като нещо цялостно, независимо от това дали става дума за мобилност, за единните степени в образованието. Така че тези държави не разглеждат само програмата Еразъм. Те разглеждат европейския модел на интернационализация като цяло, като модел, който трябва да следва. И така, всичко започна с програмата Еразъм, където и да погледнем в Европа този модел, който беше подкрепен от процеса от Болония, създаде общо разбиране и фактори за развитие за интернационализацията. И това повлия значително и върху другите региони в света. По този начин интернационализацията стана неотменна част и то основна част на висшето образование. Обаче много се говори за интернационализацията, но независимо от това, на практика, а дори и във формулираната политика, интернационализацията не е застъпена достатъчно. Все ще има много предизвикателства, дори и в самата Европа. И мисля си, че тази сутрин доста чухме за това. Един от интересните резултати в нашия преглед за това какво случва по света е, че дори в Европа, която е най-напреднала в много аспекти е на интернационализацията, проблема с признаването на кредитите и стажовете остава много сериозен риск. Има и други рискове и предизвикателства. И интернационализацията става достъпна само за онези, които могат да си я позволят. Така че стои проблема с равния достъп до благоприятните възможности, които предлага интернационализацията. И както каза Фиона, едно от предизвикателствата е, че въздействието е различно върху различните части на Европа. Дори виждаме, че има проблем с изтичане на мозъците вътре в самата Европа, защото има региони и държави, от които образованите хора заминават за да работят или да се обучават в други региони и страни в Европа. И така, когато разгледаме различните фактори, съображения и динамика, ще видим, че стратегиите за интернационализация основно се средоточават върху три неща – или краткосрочни или дългосрочни економически ползи чрез привличане на студенти от други страни или изграждане на взаимоотношения с ключови държави. Също така виждаме сериозна дейност по привличане на таланти или засилване на видимостта на страната, присъствието в различни класации и също така виждаме, че се поставя много сериозен акцент върху мобилността. Това е много типично от, за европейския модел. Това, което искаме да предложим и начина по който смятаме, че трябва да се развиваме в бъдеще, ние смятаме, че трябва да се възприеме един по-общ, по-широк и по- последователен подход към интернационализацията. Необходимо е интернационализацията да бъде разбирана не като някакво механично копиране на това, което някой друг прави. Не трябва да се вторачваме единствено и само в мобилността. Разбира се, тя е нещо много хубаво, но трябва да прехвърлим нашето внимание към учебните програми. Трябва да помислим какво учебно съдържание ще оформи, ще формира по-скоро гражданите на света хора, които ще могат да намерят професионална реализация в глобални условия. И за това трябва да мислим за учебните програми, за учебното съдържание и за това научните среди трябва да средоточат върху този аспект учебните програми един от аспекти, които трябва да бъде подчертан отново от по-широка е, гледна точка, освен европейската. Е, схемите за мобилност е, целят 20% и ако стигнат, постигнат тези 20%, въпреки това остават 80%, които няма къде да отидат по време на периода до обучение. В глобален план 153 милиона студенти и само 3% от тях ще има такава възможност, освен ако не помислим за учебните програми и да видим какво учим, какви научни изследвания е, се правят в е, висшето образование, тази интернационализация ще засегне една малка, един ограничен елит. Друго нещо, което много ни вълнува, това е връз, свързването на интернационализацията с общите цели на висшето образование, а не бива да го разглеждаме като самоцел. Трябва и да видим кои са основните предизвикателства и да търсим решения на тях, тъй като те все повече се превръщат в международни. I'm sorry, I'm conscious of time here, so... Давам си сметка, че времето напредва, така че съвсем набързо ще представя последната част от презентацията и ще коментирам в края. В това проучване се, има много материал, чрез който ви казваме как можем да постигнем тези цели. Основна част от проучването е от студията е, че търсим най-общо приятата дефиниция на интернационализация. Така че ако може да, премен... да преместим ударението на е, ренационализация, интернационализация в нашата дефиниция, това ще е добре. Има много определения на това понятие. Най-често срещането е това, че е процес на, на Джейн Найт, дефиниция на Джейн Найт, че е процес на интегриране е, в на функциите на средното образование във висшето. Тази дефиниция ни служи от много години, но дава и възможност да разработим собствено тълкуване на интернационализацията, така че да отговаря то на националните нужди. Префокусирайки тези дефиниции, ние ще видим какво сме добавили към нея, именно преднамерения, целенасочения процес, процес да се намери глобално изменение на висшето образование. И ние казваме защо го правим, а с, именно с цел да подобрим качеството на образованието и научните изследвания за всички студенти и преподаватели, за да могат да имат те своя е, принос към е, обществото. Това, което искаме да посочим Ясно е, че трябва да че всичко това означава сериозен размисъл, решения, избор и действия, т.е. не само приказки, а и действия. Виждате, че интернационализацията на образованието се отнася до всички. Ако искаме да отразим необходимостта това да е по- интегриращо понятие, а не елитистко, Наистина, това трябва да се превърне в е, неразделна част от един международен, една международна учебна програма за всички. Да се засили академичната ангажираност в интернационализацията, да получим съответната подкрепа за управлението на висшето образование. И накрая това, което подчертаваме отново, е, че не трябва да гледаме на интернационализация като на самоцел, а като средство за повишаване на качеството на обучението, на образованието и приноса засилване приноса му към обществото. Не трябва да се спираме само, разбира се, върху економическата полза интернационализацията. И сега ще дам на колегата възможност за заключителни думи. Благодаря много. Дефиницията на интернационализация, която се използва, която всъщност обединява доста становища, е, че това е един неутрален процес. И аз мисля, че сега обаче много, е, мнозина си дава сметка, че не, това не е неутрален процес, има двигателни сили в академичните среди и другаде. И затова новата дефиниция подчертава цялостната цялостната цел, която не е единствено економическа, а академична и научна. В това отношение, в този смисъл, много по-полезно е, много по-целесообразно е да използваме тази дефиниция, защото тя може да се оцени от, през призмата на въздействието на интернализацията върху ефекти, върху качеството на образованието и начина чрез него да се решават е, глобални и местни проблеми. Тук е, е важен въпрос и за отговорността, тъй като на това ще се гледа като на модел. Много важно е политиките, които Европейския, Европейската комисия, европейските органи прилагат, да отразяват именно тези важни ценности на висшето образование като обществено благо и да признаваме това, че Европа служи за модел в много отношения, но е, това не означава, че тя не може да черпи опит и знания от други. Тоест, е, не е еднопосочен процеса, а е двупосочен. Благодаря. Много, много ви благодаря за този е, прекрасен начин, по който обобщихте резултатите от вашето изследване което е иначе много богато и разнообразно. Така или иначе, е, усетихме какво е основното ви послание. Да сте е, анализират много внимателно всички аспекти на интернационализацията на образователния процес. Ние сме задвижили такива програми за интернационализиране в рамките на процеса от Болония, а сега и благодарение на вашето изследване ще можем да задълбочим работата. Работим с седем страни, които са не само а има и страни, които са, не са членки на Европейския съюз. За нас е много важно да отговорим на едно двойно предизвикателство. Първо, как да усилим, да увеличим участието в програми от рода на Еразъм. От друга страна, трябва да се опитаме да започнем диалог с университетите, зачитайки тяхната автономия. Защото е много важно да се обогатяват учебните програми на висшите учебни заведения. И е, едни, подобно международно изнасяне навън ще засили и възможностите за повишаване на квалификацията, за намиране на работа от страна на младите и за подобряване на цялата система. Според мен това е важен фактор. Чуваме доста нови идеи. Например, по отношение на шанса, на възможностите. Знаете, че се борихме много, за да бъдат отвоени средствата, отпускани по линия на Еразъм Плюс – които, е, програми, които допринасят много за намаляване на неравенството между младите. Благодаря ви още веднъж от все сърце за интересната ви гледна точка. Кой от колегите иска да вземе отношение? Имаме и още една група гости. 15 на гости. от Асоциацията на а, зелените студенти в Швеция. Къде са те? Добре дошли! Eh, Сега ще дам думата на тези колеги, които поискаха да коментират. Колега Сутрикова и i posle Вента i Morganu. Vážená paní předsedkyně, chtěla bych poděkovat za uvedení. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на две, двамата оратора, които представиха проучването. Още не съм се запознала с него подробно. Но колкото до приложението му за целите ни, именно в контекста на дискусията на Еразъм Плюс и използването на тази студия, за да координираме висшето образование на европейско равнище, ако искаме да направим това, трябва наистина мащабно да наблюдаваме случващото се на европейско равнище. Защото подобни, подобни студии са окей, okay, но за да оценим отговорно как стоят нещата. На нас не трябват по-генералистични, по-общи проучвания. Какво е мнението ви за това? И двете вие споменахте опасността от изтичане на мозъци. Изтичане на мозъци обикновено засягат е, нови държави членки, защото именно в тях е, студентите проявяват повече интерес към престижните известни университети. Но положението според мен се променя в положителна посока. Структурни програми днес е, чрез които изграждахме научни центрове в регионалните университети, например в Чешката република. Въпреки всичко това, имаме проблем с задържането на таланти. Тези научни изследователски центрове и финансирането им е голямо преимущество за международното сътрудничество в бъдеще, защото те се превръщат в едни примери за подражание в е, елитни е, центрове в собствената си е, в собствената област, които по друг начин което по друг начин не би могло да стане. Тоест, структурните фондове и тяхното местно използване помага. Но тези центрове в, в, е, се бо... опасяват е, в държави като Украина, например, от изтичане на мозъци. И аз искам да чуя какво имате да кажете по въпроса. Как да решаваме проблема с изтичането на мозъци, без да се отказваме от интернационализацията? Какви други финансови инструменти можем да използваме? Въпросът е и за висококачествено образование, виш, висококачествено висше образование, което да е добре платено, което привлича чуждестранни студенти. Финансовото осигуряване на университетите. Освен това, има ли други инструменти според вас? Благодаря. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Колегата преди мен каза много от нещата, които исках аз да кажа, но благодаря ви. Знам, че бързате но имам следния въпрос към ораторките. Говорихте за изтичане на мозъци. Имате ли някаква статистика, някакви числа, които да ни дадат представа за това колко се връщат, колко, колко е, напускат Европа, колко се връщат? Виждаме, че материала, който вие сте огледали, е много широк, е, включва е, и Еразмус, и Еразъм. Очевидно ще трябва да развиваме, да работим в тази посока допълнително, по дефинициите също, но нещата, които казахте, са изключително важни. Особено това, което казахте за нивото на висше образование. Ако мислим за новите държави членки и моята собствена, важното за нас е да си сътрудничат висшите учебни заведения на регионално равнище, за да се гарантира повече достъп до тези програми, но това трябва, те трябва да са свързани и с индустрията. Това е проблема. Какво става с човек, който е в края на образователния е, цикъл, сложил е в джоба си е, своята диплома, той би трябвало да може да е, се реализира регионално и в световен мащаб. Леджере questa magnifica ricerca è piena di dati. Ecco, vorrei dire che е, sarà interessante е, ще имате възможност да се запознаете подробно с това прекрасно проучване и да, по, да поискате някои уточнени допълнителна информация. То е, е много, съдържи много богат анализ. Телеобразованието, университета, което е, дават тези възможности. Смятам, че това изследване е, е, ще ни допринесе много Луиджи. Благодаря много, благодаря преди всичко за това, което ни представихте. Е, проблема е, че не сме се запознали с текста. Аз набързо го прегледах, но не навлязах в подробности, така че е малко трудно да задам някакви конкретни въпроси. Но започвам да си създавам вече една доста ясна представа за положението в момента. Е, вие много добре анализирате общите тенденции, без да забравяте и, и вътрешните проблеми във всяка отделна държава членка. Просто исках да припомня това, Важното е да се задействаме. Това изследване да донесе до някакви инициативи. Вие много ясно сте посочили кое трябва да се институционализира, интернационализират. Тук не става въпрос само за мобилността, а за вземането на някои много важни мерки. Целта, която си поставяте, наистина налага е, поредица от мерки, за да се отиде по-далеч от е, това, което в момента е доминиращо. Е, не, само, не трябва да оставяме само економическите аспекти да доминират света. Не трябва да бъде това целта ни поне за бъдещето. По отношение на професионалната ориентация, техническото образование трябва да се предприемат всички възможни мерки, за да се премахнат препятствията за пълноценно участие на пазара на труда. Говорите за качеството на обучението. То изисква един задълбочен размисъл за университетското образование. Това значи, че искате да, да нашата, нашия размисъл, нашата дискусия да отиде по-далеч от националното равнище, от положението в държавите членки, Спряли сте се също така на проблемите с автономията на е, е, висшите учебни заведения. Аз а, е, харесвам всякакви предизвикателства в културната област. Но всички знаем, че има и съпротива. И че трябва наистина да се нагърбим с сериозни проблеми, ако искаме да вървим напред и да решим тези проблеми, да устраним всякакви тежести, които ни се пъстват по пътя. Казах, че само 3% от младите ползват предимствата на тези е, начинания, на интернационализацията. Трябва да бъде разширен този достъп. Това е един от важните елементи. И един въпрос, който ми се струва доста актуален. Имаше среща в Ереван за процеса от Болония – не съм си свършила изказването. Може да тръгнете, ако искате, преди да, да свърша. Исках просто да разбера нещо. Как точно ще е, се реди въпроса с дипломето, уеднаквяването, правната е, законност на дипломите в някои държави членки и непризнаването им другаде. Е, научно-изследователската дейност е много широка. Благодаря ви много е, за това разпалено изказване. Веднага ще ви дам думата преди да тръгнете за Малайзия. За съжаление няма да има възможност изцял да ви отговоря, но Фиона ще го направи. По изтичането на мозъци има много институции, които са станали магнити за мобилност чрез изграждане на прекрасни резултати. Това, което трябва да направим е да предоставим информация. Знам, че в Чешката република, има Карлов университет, има и още малко на брой университети, които са известни, но има много повече образователни институции. За това е много важно да се запази привлекателността на университетите, защото ние говорим за класации, в които се създава една иерархия на университетите и това е вредно за по-малко известните университети, а трябва да се намали тази вреда. Въпросът за учебните програми наистина е нещо важно. Аз се слушах това, което самите ние говорим, но наистина ние говорим повече за институциите. Вслушваме се повече в това, което казват институциите. Наистина, ние самите представляваме институции. Това се отразява върху нашия доклад, но това, което виждаме в националната политика, показва, че има разминаване между националната стратегия и постигането на заложените в стратегията цели, повече мобилност, по добро геополитическо позициониране и има разлика между това и това, което трябва да прави институцията, а именно да служи на всички обучаващи се. Затова има една липса на взаимна връзка и тя се отразява и върху учебното съдържание. Мисля си, че трябва да възприемем един по-обвързваш различните аспекти подход. Извинете, наистина трябва да ви напусна, за да хвана самолета. Искам само да допълня нещо. Първо, long... предлаганият от нас подход е свързан с един дългосрочен процес. Няма съмнение за това. Ако имате сериозно отношение към интернационализацията, ще разберете, че става дума за дългосрочен процес на промени. Много често работя с институциите, по въпроса за интернационализацията. Искам да кажа, че интернационализацията разкрива и увеличава слабостите в институцията. Става дума за това интернационализация да бъде възприята, за да се подобри качеството и възможността и способността да се постигат целите на институциите. Всяка една институция, която е заинтересована това, всяка всяко национално правителство, което иска да разработи политика в подкрепа на интернационализацията, може да се опре върху много трудове, написани от теоретици и от практици. Има много различни подходи, които вече са описани в литературата. Аз смятам, че ако работим върху учебните програми, учебното съдържание, това е нещо, което ни позволява да освободи много капацитета. Един човек може да замине за една година да учи някъде другаде и това е много обогатяващо за него, но това е индивидуален опит, не опит на институцията. Обаче институцията трябва да знае за това, че мобилността не е единственото нещо – също така по този начин можем да се отдалечим от дългосрочната мобилност. Може да се започне с много краткосрочна мобилност, например за една седмица, но дори това може да бъде много полезно, защото това е неотменна част от учебната програма и студентите могат да се възползват от това и да получат полза от това. Аз съм убедена в успеха на висшето образование в Европа. Защото това е нещо, което служи много добре на европейците, но сега европейското висше образование трябва да стане и виртуално пространство. Ние можем да се интернационализираме, ако интернационализираме учебното съдържание, учебната програма и ако виртуализираме висшето образование, така че то да достигне доколкото се може повече хора в Европа и извън Европа. И трябва да мислим за полезните взаимодействия не само вътре в рамките на висшето образование, но и взаимовръзките между системата за висше образование и другите сектори. Председателката, много ви благодаря за тези изключително интересни резултати от вашето изследване. Бих искала да приканя всички да се запознаят много задълбочено с текста на това проучване, защото това ще ни позволи да напредваме за напред. Много ви благодаря за вашите идеи, включително за университетите онлайн, които вие наричате iVersity. Наистина, Европа предлага много високо качество на образованието. Европа е лидер и има възможност да утвърди тази своя позиция. И също така, вие сте прави наистина, че в националната политика в различни държави членки прекомерно се набляга само върху мобилността. Необходимо е да се засили интернационализацията и на учебните планове, включително и плановете, които са свързани с обучение, предполагащо присъствие на студентите в аудиторията. Може би комисията би искала да се изкаже. Благодаря ви. Благодаря ви. Преди две години Европейската комисия излезе със съобщение, европейското висше образование в света, това е стратегия за интернационализацията на висшето образование. Трябва да кажа, че тъй като работим със същите експерти, както и вие, резултатите от проучването на 100% съвпадат с това, което ние сме формулирали в това съобщение. Съобщението бе публикувано, когато започна и програмата Еразъм Плюс – защото тази програма има много сериозно международно измерение и когато една от докладчиците говорише за това, че не трябва само да говорим за интернационализацията на висшето образование, трябва и да работим конкретно по това. Искам да кажа, че точно това правим с програмата Разъм Плюс. Много често хората остават с впечатлението, че разъм и разъм Плюс са посветени само на мобилността, но това не е така. В рамките на тази програма се прави много повече. Когато говорим за мобилността, ние не смятаме, че това е самоцел и никога не е било, не е било така. Мобилността е само един инструмент за университетите да бъдат по-отворени към влиянието, което идва от други държави. И Еразъм плюс означава не само мобилност на студентите, но и мобилността на преподавателския състав. Нещо, което не споменахте във вашето представяне, но мисля си, че това присъства във вашето проучване. Защото ако преподавателите нямат възможност за мобилност, те няма да могат да насърчават своите студенти да бъдат мобилни. Около 30 000 студенти и преподаватели тази година са посетили държави извън Европа. И говорим за този показател от гледна точка на мобилността извън Европа и вътре в Европа. Защото в момента виждаме тенденция, че нараства интереса към посещение на по-малко традиционни дестинации, включително извън Европа. Както вече казах и вие казахте също за това, мобилността не изчерпва цялото съдържание на стратегията за интернационализация. Трябва да се включват съвместни програми. Това го правихме в продължение на години чрез Erasmus Mundus и сега с Erasmus Plus. Също така, вие казахте, че има много конкуренция. Да, така е. Европа трябва да бъде привлекателна дестинация за обучение, но целите не трябва да се противоречат и сътрудничеството не противоречи на конкуренцията. Имаме много сътрудничество в областта на изграждане или укрепване на капацитета в много други университети в Азия, Африка, Латинска Америка. Едното не изключва другото. Можем да имаме и конкуренция, и сътрудничество. Равнопоставеността е много важна цел в Еразъм Плюс. Много силно подчертаваме необходимостта от подпомагане на студенти от семейства в неравностойно социално положение – за изтичането на мозъци. Сега ние също така сме много загрижени от това явление. Затова утвърждаваме принципа на мобилността на кредитите. Защото когато има мобилност на кредитите, студентите могат да бъдат по-мобилни. Когато те идват, например, в Европа да придобият определен брой кредити, и след това те се връщат в своите институции и не получават европейска образователна степен. За това ние сме наблюдавали, че тъй като няма такова признаване на европейските кредити, много често студентите остават в Европа, за да завършат висшето си образование и едва тогава да се върнат в родните си страни извън Европа. Комисията води политически диалози, по въпросите на висшето образование. Също така имаме приоритетни държави, с които водим такъв диалог. Това са Китай, Индия, Мексико, Бразилия. Но също така имаме и диалози възоснова на региони. Това въжи за страните от източното партньорство на изток от Европа, страните от Южното партньорство, това въжи и страните от Западните Балкани. Обсъждаме признаването на дипломи и други въпроси, така че имаме доста широк спектър от инструменти, които използваме. Мисля си, че това е всичко, което исках да кажа. И искам да ви призова да се запознаете с това съобщение от преди две години. То продължава да бъде актуално и, както вече казах, отговаря на най-последните тенденции и събития. И също така въпроса за поддържане на контактите с онези, които вече са завършили университетите. Това е важен фактор при интернационализацията. Виждали сме това на примера на много страни, много университети, също така и в Европа. Стремим се да подпомагаме такива мрежи на хора, завършили определен университет, защото те са наши посланници. И също така вие споменахте за това, че има много национални стратегии. Ние имаме и европейска стратегия за интернационализация, но не трябва да забравяме, че тези стратегии трябва да бъдат тясно вързани с други национални стратегии, най-вече с националните стратегии за развитие, националните стратегии за миграцията, защото виждаме, че и в Европейския съюз, на нивото на Европейския съюз и в отделните държави и членки, ние виждаме много усилия за това е Европа да бъде привлекателна дестинация за обучение, но виждаме, че има проблем. Все по-трудно става за студентите от чужбина да получават визи. Трябва да работим и по този въпрос. Благодаря ви. Много благодаря на комисията. Е, сега ви давам думата за заключение. И разбира се, вашата стратегия беше включена в нашето проучване и вашият колега работеше и в нашия екип, така че разбира се, убедени сме в полезността на съобщението на Европейската комисия. Разбира се, е, знаем, че европейския модел е образец за много държави, които се стремят да го възпроизведат. И Европа наистина има късмет, можем така да кажем, защото виждаме, че економически съображения в интернационализацията наделяват. Да, конкуренцията става все по-ожесточена, но сътрудничеството е част от нашата ДНК. Това е неотменна част от европейския модел и многото успешни програми като Еразъм Плюс. И разбира се, искам да подчертая също така, че е изключително важно да бъде привлечен и преподавателския състав. Ако искаме да интернационализираме учебното съдържание, учебните програми. За това е необходимо участието на преподавателите, на научните работници. Те трябва да подкрепят тази идея. Ние имаме нужда от тяхната подкрепа, но трябва да подпомагаме и преподавателския състав, но също така и административния състав на университетите. Човек не може да учи ако няма къде да живее. А човек не може да учи пълноценно, ако трябва да се притеснява за своите документи на чужденец, прибиваваш в друга държава. И отново искам да кажа, обучението е предимно взаимодействие между преподавател и студента. И ако не привлечем преподавателския студент, просто няма да постигнем нищо. И виждам, че има една много силна тенденция за връщане към основните процеси в образованието. Разбира се, конкуренцията ни кара да се замисляме все повече за научната дейност. Много често университетските преподаватели са твърде претоварени и не могат да повишават квалификацията си да се занимават с наука. Аз вярвам в европейската стратегия, но аз също така вярвам, че в дългосрочен аспект трябва да сме по-последователни, да използваме повече полезните взаимодействия. Трябва да говорим за цифровото обучение, за международния характер на учебницата. Трябва да обединим всички отделни аспекти – и трябва да имат възможност партньорите да разработват едно международно учебно съдържание в виртуалното пространство. Благодаря. Много вашата презентация беше изключително интересна и в отговора си дадахте важни уточнения. Както казах и представителката на комисията, положителното съревнование, конкуренцията, сътрудничеството са много важни фактори. Има допълнителни предизвикателства сега пред университетите. И ще се опитаме да продължим да работим по тази тема, ще останем във връзка. Благод... Поздравления за вашето проучване и благодаря за това, че дойдохте. Ура! Сега. Да, ще ви придържа, извинявайте. Allora, scusate, vorrei solo dirvi che... Е, извинявайте, с това приключваме нашето заседание. Следващото ще се състои на 3 декември интерпарламентарна конференция. Моля ви всички да присъствате сега. Ще помоля ръководителите на групи да гарантират присъствието на всички групи. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите. Сега ще помоля всички да напуснат залата. за да може да останат само координаторите за тяхното заседание. Благодаря на гостите. Надя е